So, colleagues, we are going to, uh, to start again. Уважаеми колеги, започваме с гласуването. Много ви моля да заемете местата си. Il n'y a que des votes électroniques, hein, on est d'accord Mm-hmm. okay. So, I'm going to chair in French, so if you have to put... Премина на френски език, така че може да си сложите слушалките. И тъй първо започваме с предложението относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Макар и да не е обичайно, знам, че сега има доста нови членове, които те първа се запознават с текста, затова предлагам да дадем на докладчика една минута, за да се обясни целта на гласуването. Това не е обичайно, но ще го направим, така че давам думата на докладчика по първия текст Кристоф Хансен. Благодаря, господин председател. Темата, която сме сложили в днешния дневен ред, всъщност е ревизия на директивата за качеството на водите, която беше прията преди 20 години след една гражданска инициатива, право на питейна вода. Има много подписи и след това комисията реши да открие това досие. Има много точки във връзка с достъпа до вода, също за качеството на водата и е, продуктите, които са в контакт с водата. Няма да навлизам в детайли. Имахме вече първа среща с докладчиците в Сянка, само за да решим каква да бъде процедурата и да постигнем споразумение. Всъщност постигнахме споразумение с докладчиците в Сянка, кои са основни основните теми в това досие, които парламента трябва да е, защитава пред съвета, който не е точно на същото становище. Досието беше при Мишел Дантан в предишния мандат. Гласувахме в пленарна зала, но днес просто става дума да ни бъде възложен мандат да започнем преговори с съвета и е, първият трилог е предвиден за 7 октомври. Благодаря, господин председател. Благодаря. Сега нека да преминем към гласуване. Гласуваме електронно. Носите ли картите си? Начало на гласуването. Край на гласуването. Добре, работихте. Голямо мнозинство за започване на тристранни преговори. Можем да преминем към второто гласуване което е свързано с темата Минимални изисквания за повторно използване на водата. Същата тема преговарящите започнаха трилога. Сега, ако госпожа Белафена е тук, можем да преминем директно към гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Добре, можем да преминем с започване на междуинституционални преговори по тези две досиета. Това ще бъде следващата седмица. Така че кораж на комисията ЕМВИ. Преминаваме към третата точка. Става дума за въпрос с искане за устен договор КОП-25. Говорихме за резолюцията но сега ще гласуваме не само за резолюцията, но и за въпроса с искане на устен отговор, който ще отправим към комисията. Първото гласуване за въпроса с искане за устен отговор към комисията, начало на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме към второто гласуване. Същия въпрос към съвета, начало на гласуването, край на гласуването. Добре, сега преминаваме към гласуване свързано с дебата от днес преди обед. Става дума за гласуване за възражение съгласно член 112 от правилника за удължаване на срока на одобренията на активните вещества. Става дума за много пестициди, които са избразени тук. Всъщност става дума за възражение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се възражението. Това е гласуване с обикновено мнозинство. Сега гласуваме възражение срещу втория акт, предложен от комисията, удължаване на сроковете на одобрение на много пестициди, които са изброени тук, е, начало на гласуването, край на гласуването, Приема се с мнозинство. Сега става дума за е, възражение съгласно 112, пускане на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица, nzhg 0JG е, и така нататък. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се възражението. Второ гласуване за възражение срещу СОЯ А270412. Начало на гласуването. Край на гласуването. Гласуваме сега повече генно модифицирани организми. Начало на гласуването. Край на гласуването. Става дума за възражение срещу трите е, ГМО и е, два пестицида. Край на гласуването, на процедурата на гласуване. So we are going to follow the next... И тъй преминаваме към следващата точка в дневния ред. КОП-25 в Чили. Имаме резолюция, която много ви моля, казва председателя, моля ви за тишина. Имаме резолюция на 6 политически групи. Ще дам думата на 6 групи, като започвам с Петър Лизе от НП. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Чувствам се изпълнен с страста на убеждението и енергията на милиони млади хора, които издигат глас по улиците и апелират към нашите сърца. Можете да кажете, че това го твърди политик от партията на Зеление. Не. Това го каза Усула фон дер Лайн, бъдещият председател на комисията. Тя се чувства увлечена от страста на младите хора и от техната убеденост и мисля, че всички трябва да бъдем вдъхновени от младите хора, които защитават климата и е, трябва да подкрепим плановете на Урсула фон дер Лайен климатичните цели на Европейския съюз да бъдат увеличени и да се направят съвсем конкретни предложения в сферата на въздушния транспорт, на морския транспорт и също в други сфери, където до момента е направено твърде малко за защита на климата. Тук искам специално да посоча въздушния транспорт. Многократно сме говорили на тази тема с ко координаторите. Според мен не е, е правилно, че генералният секретар на ООН е, който каза, че всички участници трябва да се ангажират за борба срещу климатичните промени, а ООН се опитва да попречи на Европейския съюз да продължи да търгува с емисии за въздушния транспорт, а това трябва да се увеличи точно обратното. Сега вече тече втора седмица, срещата на върха на ООН има много прояви. След това в Монреал е, всички журналисти и участници трябва по-специално да се запознаят там с тази материя. Трябва да правим повече неща за климата, трябва да подкрепим Урсула фон дер Лайн. Обаче аз подкрепям и втората част от е, речта на Урсула фон дер Лайн, че трябва да увлечем хората. Ние не трябва да осъществяваме защ борба срещу климатичните промени против волята на хората. А всички тези мерки са с дългосрочен аспект и за това трябва да увлечем хората, да речем тези, които работят в въгледобивни райони или пък в енергоемки индустрии. Не трябва да се очудваме, ако след 2-3 години се появи протестно движение и за това искаме да въвеждаме преходни форми. Много важно е да се посочи, че защитата на климата е глобална задача и физичните закони са такива, че е добре, ако в Европа намалим въглеродния диоксид и други подобни газове, обаче трябва да работим в много по-тясно сътрудничество с трети държави, докато нашите национални правителства и Европейския съюз винаги са обект на вътрешна критика, основателна или не, че предприемат твърде малко мерки. В ООН ние като че ли бяхме е, като е, едноок сред слепи и за това трябва да се ангажираме по-силно и НП във всички случаи ще внесе изменения по настоящата резолюция. Благодаря. Е, Благодаря. Благодаря. Махмед Джахим от групата на социалистите и демократите. Sorry. <coughs> Let me see how this works. What it works. Извинете ме, не знаех точно как работи, казва ораторът. Благодаря за отделеното ми време. Мислих си какво да кажа в тази комисия, като говорим за КОП-25, особено тази седмица, когато виждаме много млади хора, които излизат по улиците, за да се борят с измененията на климата. Всъщност, ние трябва да станем по-смели по отношение на своите цели и амбиции в Европа. Трябва да вдъхновим останалия свят да се бори е, за климатична неутралност. Разбира се, това, което аз ще кажа, не е свързано толкова с по-големите амбиции, а по-скоро с справедливия преход и задължаването на държавите членки да изпълнят обещаното. Мисля, че това са двете важни точки за социал-демократите в Европа. Дълго мога да говоря за климата, справедливостта, Очакваме да видим и плановете на комисията. Първите признаци са обещаващи. Предвижда се специален фонд, който да подпомогне климатичния неутралитет. Когато отидем в Чили, трябва да бъдем истинските лидери, така че светът да стане едно по-добро място за живеене. Видяхте младите хора тази седмица. Трябва да им покажем, че ние ги чуваме и предприемаме действия. Мисля, че това е всичко за днес. For... Благодаря, Нил Сторвалс, Реню. Благодаря, господин председател. Ние имахме специално заседание, на което присъства и Грета Тунберг. Това беше заседание на нашата комисия по околна среда. Тя беше много емоционална, когато направи изказването си. Видяхте я и сега в ООН, почти се разплака. Но и когато говори в нашата комисия, почти се разплака. Това е един много емоционален подход, който е характерен за стотици и хиляди млади хора. Понякога този емоционален подход е полезен за политиката, но той също така е и опасен, защото не може една толкова сложна тема да се разглежда само от една или две страни. Така че Имайте предвид, когато виждам младите хора като Грета Тунберг, си спомням собствената ми младост, тогава говорихме за третите страни и ги разглеждахме по различен начин. Може би не си давахме сметка за всички хубави неща – в третите страни. Така че голямото предизвикателство е да проумеем сложността на всички тези въпроси. Докладът на комисията по екологичния преглед, оповестен тази година, до някъде намалява сложността. Той показва, че моята страна Швеция, от която е и Грета Тунберг, се справя сравнително добре с предизвикателствата, но има много европейски страни, които нямат този късмет, следователно трябва да разберем как можем да определим европейския подход. Как да отчетем колко са различни държавите в Европа. Това е важно, за да постигнем успех – Социал-демократът сред нас също спомена и въпроса за справедливостта. Предизвикателството пред нас е сложно. Понякога ние си представяме как ще имаме тези електрически автомобили, които се движат с батерийно захранване, но аз мога да ви уверя, че за да се изработи металът, който ще бъде необходим за тези автомобили, ще трябва да се изсекат всички гори в Конго. И това вече не е толкова хубаво, така че всичко това трябва да се вземе под внимание. Благодаря за зелените пер Холмгрен. Не присъства Яник Жадо. Благодаря. Когато бяхме в катовица, преди около една година, голямата среща, която оправдава провала на катовица. това беше е, срещата през септември. Всички казаха, няма да постигнем напредък в Катовице, но какво ще направим за срещата на ООН? И наистина Европа дали ще бъде готова? Европа обаче показа на света, че може да даде пример и то е, не само в това отношение. Днес е, е, основната задача е, както видяхме днес, е не по-малко трудна от е, преди. Е, това е не само да бъдем е, доволни или по-скоро да се примирим с Штатите, с Русия, в крайна сметка Европа е по-добра, казваме си ние, но това не е така. Е, през всички тези години ние винаги твърдяхме, че сме по-добри от другите, така че спрете да критикувате Европа, защото Европа е по-добра от другите. Но нашата работа като европейски парламентаристи е, не е да покажем, че Европа е по-добра от другите, а да покажем какво трябва да направи Европа и да даде пример за цялата планета. И това, което трябва да направим от сега до срещата в Чили с новата комисия е да убедим не само да бъдем активни, да бъдем по-добри от другите, но да убедим останалите и това, това препраща към нашите цели които трябва да ревизираме, да ги направим по-високи по отношение на намаляване на парниковите газове, на емисиите парникови газове до 2030 година, но също така да признаем факта, че европейските цели по отношение на климата не са цели, които са приети на среща на върха, а които изискват процедура по съвместно вземане на решения по климатичните актове и е, също така ние трябва да направим необходимите инвестиции в транспорта, строителството е, и други сектори. С две думи трябва да направим това, което е необходимо, за да дадем пример. Да дадем пример в крайна сметка е да бъдем солидарни с останалия свят и по-специално с страните, които са в трудна ситуация. Ние знаем че тези страни са първата жертва на климатичните промени и за това ние трябва да покажем отговорност. Така че е, трябва да е, се обединим около доклада ОЖЕ за 1,5 градуса, да останем солидарни с останалата част от света. Благодаря. Благодаря за екаре, госпожа Вишневска. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. КОП 25 в Чили може би няма да бъде повторение на това, което видяхме в Париж или Катовице. Наистина, младите хора излизат по улиците. Те искат по-категорични действия, но виждате, че решенията от Парижското споразумение сами по себе си също се оказаха трудни за изпълнение. Точно това установихме в Катовице. Постигнахме голям успех, но заради отказа на една от страните не можахме да стигнем до споразумение каквото и да е било решено в Париж или Катовице, трябва да бъде изпълнено възможно най-бързо. Аз съм подписала проекторезолюцията, но съм твърдо против едностранното променяне на целите до 2030 година от Европейския съюз. Ние трябва да изчакаме и да видим имаме ли съюзници, защото ако подходим едностранно, значението на това, което правим, ще бъде минимално в световен мащаб. Ние искаме да помислим е, и за евентуално намаление със срок до 2050 година, защото сегашното решение ще доведе до огромни економически разходи в страни като Полша, до тъй наречената енергийна бедност. Ние нямаме резервен план за това. По-настоящем Урсула фон го спомена. Тя говори е, за трансформационния преход и това до някъде ни дава надежда, но вие може би не разбирате мащаба на разходите, които ще трябва да направим. Каквото и да се прави, трябва да се прави интелигентно. В контекста на КОП-24 Полша е, реши да въведе електрическата мобилност като тема – не знам дали това е толкова важно само по себе си. Можем да направим повече по залесяването. Полша, например, има много амбициозни цели за повече гори и увеличение с 33% на горските площи до 2050 година. Освен това, ние трябва да работим с градовете. Имаме полския план за приспособяване към измененията, който беше много високо оценен. Така че има какво, какво да се направи, но не може да се налагат решения, които дългосрочно само вредят. Благодаря. И последният оратор Мик Волис, Зелени. Не извинява се председателя Гое. Световната метеорологична организация излезе с доклад и посланието беше много сериозно. Виждаме, че разликите в емисиите, желаното и постигнатото са огромни. Ако не си поставим амбициозна цел до 2030 година, няма да изпълним Парижското споразумение. Трябва да сме пет пъти по-амбициозни, ако искаме да запазим глобалното затопляне под 2 градуса. Европейският съюз има амбиции, които не отговарят на Парижското споразумение. Ние не се справяме добре в Европа Резолюцията на КОП от миналата година говореше за 25% намаление на емисиите до 2030 година като национално определени приноси. Ние не говорим за цифри ние искаме да се направи достатъчно до 2030 година. Ще внесем изменения, така че парламентът да се покаже по-амбициозен. Нашата резолюция трябва да бъде достатъчно смела. Много неща се промениха през миналата година. Виждаме огромните бързо разпространяващи се промени – в нашата економика. но много важният доклад, който беше оповестен, дори не се отрази в заключенията на КОП, докато ние виждаме колко видове са застрашени от изчезване. Преживяхме най-горещия юли, който историята помни. Затова искаме решение, което да означава нещо. Парламентът не може да си позволи да проявява стеснение – защото хората излизат вече по улицата. 4 милиона излязоха миналия уикенд и тази бройка ще се увеличава. Не може повече бездействие. Благодаря. Много ви благодаря. И сега преминаваме към изказванията на членовете на комисията по една минута и 30 секунди. Не се изпо... колебайте, от името на НП. Благодаря преди всичко. Искам да благодаря на комисията за добре свършената работа по толкова важната резолюция. Борбата срещу изменението на климата е решаваща и несъмнено Европейския съюз е в челните редици. Само 9% от е, емисиите в световен мащаб се падат на Европейския съюз. Затова искам да кажа, че според мен в текста на резолюцията трябва още по-силно да наблегнем, че Европейския съюз сам по себе си не може да преодолее големите предизвикателства е, във връзка с изменението на климата. Необходимо е ангажиране на е, всички в световен мащаб. Климатичните цели трябва да се постигат по начин, който не компрометира конкурентоспособността на Европейския съюз или отношенията с трети страни. На Китай е, вече се падат близо една четвърта от емисиите и възнамерява да ги увелича още повече до 2030 година. За това смятам, че е изключително важно съгласуваното глобално действие. Добре, от е, групата на социалистите. Благодаря. Зная, че в Знам, че има политически ангажимент, знам, че има страни като Китай, Индия, САЩ, които е, не са се ангажирали толкова много на политическо ниво. Също времено имаме големи разлики, както каза и колегата, но най-младите сега дават на всички урок. Така или иначе, ние не можем да се справим с това предизвикателство само с ангажименти или разпространение на информация и осведоменост. Необходимо е да има ясно разписани задължения и всъщност данъчната политика. Тук е пътят напред. Трябва да има санкции, независимо дали говорим за селско стопанство, енергетика или транспорт. Ако ние не добавим общи задължения и справедливо данъчно облагане или някакъв режим на санкции, то ние ще се окажем слаба, в слаба позиция. Трябва да бъдем силни. Merci. Uh, we don't have any speaker for... Благодаря за обнови Европа. Нямаме uh, оратор, затова минавам към зелените. Много благодаря. Искам да кажа няколко думи във връзка с а, преждеговорившия. Той каза да не действаме емоционално. Милиони 400 хиляди излязоха да протестират на улиците в Германия. Милиони бяха и другите по света. Много сериозно трябва да гледаме на всичко това. Отиваме в Чили – без е, да завишаваме ангажиментите си. Това в очите на гражданите е бездействие и ще създаде проблем за е, демократичният ни е, строй, ако не направим нищо. Когато се чете доклада на Международният експертен панел. И това прави а, е, Грета Тумберг. Съвсем и ясно е, че ако не направим нещо повече, ще прегрява е, планетата, ще става все по-гореща и човешкия род няма да оцелее. За това трябва да действаме. Това не е емоция, това е наука. Благодаря, Катрин Гризе, идентичност и демокрация. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Четенето на тази резолюция налага редица въпроси от смисъла на тази препоръка. Първо, финансово, как да се ангажираме до от 2020 година с твърди цели, като знаем какви са трудностите на северните страни да мобилизират такава сума и как ще ни гарантирате, че този фонд ще се управлява правилно от бенефициерите. Другите точки са много критични. Първо, е, глобалистският дневен ред, който е, се поставя от е, НПО, всъщност пледира за глобарни цели, а истинският отговор е на ниво местно и национално сътрудничество. Ние знаем, че целите на споразумението от Париж не могат да се постигнат. Трябва да бъдат е, мултиплицирани усилията, трябва да се вземе предвид и да е, обезлесяването в Азия и в Африка. И е, защо Европейския съюз трябва да дава уроци да се използва и климатичната дипломация с цел намеса във вътрешните работи и сувереността на държавите. Благодаря. Александра Мурати от социалистите. Благодаря, господин председателю. Благодаря за отличната работа на докладчиците. КОП-25 ще бъде решаващ момент за това как ще продължим след Париж. И не можем да не използваме този е, момент, който е отлична възможност да покажем на милионите младежи, които протестират по цял свят, че гледаме сериозно на две теми здравето и жените. Между 2300-2050 година ще има стотици хиляди смъртни е, случаи е, поради е, недохранване, топлинен удар и други промени, свързани с климата. Националните системи за здравеопазване ще трябва да правят все по-големи разходи и това ще се отрази не само на здравето на здравеопазването, но и е, на е, необходимостта от все повече е, лични асистенти. Това ще се отрази на общественото здраве, заболеваемостта, примерно от алергии, осложнения при бременността, преждевременно а, раждане, раждане на недоносени деца и деца с а, недостатъчно а, тегло. Това е от една страна проблема с а, здравето, другият проблем е а, е, свързания с жените. Жените не са достатъчно ангажирани в процеса на вземане на решения. За това равенството между половете трябва да се спазва и когато се вземат решения за изменението на климата. Благодаря. Благодаря. Зелените. Искам да кажа, че Мнози наказват. Само 9% от емисиите ни се падат, въпреки че 6% и половина е населението ни. Ние сами не можем да направим нищо. Няма да ви противореча, но ако Грета Тунберг сам сама може само в рамките на една година да промени общественото мнение. Ако една единствена страна, Германия, може да направи огромни промени в своето производство, то тогава най-големият пазар на света, където има милиони инженери и техници, там където са най-високи доходите, е възможно да се постигне промяна и ние трябва да го направим на КОП-25. Благодаря и Бас Екхут накрая. Може би да продължа думите. Малко съм очуден от колегите от НП, които казват, че климата е много важна тема. Добре, но всичко друго беше протакане. Утре ще стане. Хайде да не бързаме. Не. Трябва да осъзнаем, че е, новата Европейска комисия и нейния председател създава очаквания. Може би видяхте какво стана в Нью Йорк. Туск заяви, имаме пакет за 2300 година, но това комисията повтаря от 5 години, все едно и също. Говорим за климатична неутралност, може би някой ден ще постигнем напредък. Ето това се чу от Европа в Нью Йорк. Създаваме големи очаквания с новия председател на Европейската комисия и Европа трябва да даде своето предложение и то да е различно от досегашното. От комисията очакваме сериозно да се захванат с реформата на ОСП, защото има огромно въздействие върху климата. Още през първите 100 дни да зададат и цели за 2030 година, но не само да попроменят формулировките за 2050 година, а да включат в схемата за търговия с емисии и морския и въздушния транспорт. Това очакват от нас хората, това трябва да включим в дневния си ред. Съжалявам, че трябва да удължа малко заседанието. Това е господин Петър Лиза, но а, повторно а, бас ти закъсняваш за заседания и вземаш отношение по неща, които не си чул преди това. Аз бих разговарял с тебе на четири очи и вероятно ти ще ревизираш казаното от теб. Никога не е късно да се коригира човек, е, особено когато атакуваш най-голямата политическа група. Тук имаше много изказващи се, които ти не можа да изслушаш, така че трябва да ревизираш реща си. Нека да отговоря. Само за секунда. Познаваш ли новите технологии? заседанията могат да се следят и по компютъра. Ма то е смайващо. Някой ден ще ти обясня как става това. И ще видиш, че не говорим за минус 55% за първите 100 дни. Да, вие си говорите едно и също нещо. Време е да станем конкретни. 2300 година минус 55%. Това беше извадено от резолюцията благодарение на НП. Присъстващ физически в залата или не, знам това – Аз съм за това предложение. Хайде да го върнем в резолюцията. Okay, so please, Bas. That's my free. Okay, that's my free please. Very, it's a very interesting debate. Very interesting. Много интересни дебати. И когато е, ще гласуваме по резолюцията и измененията, ще се върнем по този въпрос. Наистина последния оратор от социалистите. Благодаря. Благодаря за проведената дискусия. Мисля, че е важно да говорим за амбициозността на Европейския парламент. Петър, ти може би се засягаш и е, изразяваш друго мнение, но в а, вашата политическа група има разделение на две. И не всички искат да направим нещо повече, напротив, искат да отлагат все повече във времето напредъка, който задължително трябва да постигнем. Трябва да направим много повече за младото поколение и за климата. И нашата работа е да не протакаме – да нямаме различни графици на комисията за 2030-2050 година. За това трябва да се окаже натиск върху Европейската комисия да бъдат по-амбициозни с целите до 2030 година. А, вие чухте какви са приоритетите на нашата група от господин Шахим, няма да повтарям. Ами добре, Стана интересно. Със сигурност ще се върнем към тази тема, когато гласуваме. Сега давам думата на Европейската комисия, не повече от 5 минути, Генерална дирекция Климат. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички членове на парламентарната комисия за много оживената и ангажирана дискусия. Ще се спра на няколко въпроса, които бяха повдигнати с ваше позволение. Няколко думи за нивото на амбициозност, и за нашето виждане за конференцията в Сантяго в началото на декември. От гледна точка на Европа, разбира се, ние сме изпълнили ангажимента си за намаляване с 40% на емисиите парникови газове и това ще направят според плановете и останалите големи економики сега вече зависи от всички нас, държавите, членки, парламентът, съветът и комисията да се заемем с изпълнението. Знаем, че ако сторим това, ще можем реално да постигнем не заложените 40-45% намаляване на емисиите. На неформалния съвет в Хелсинки на министрите на околната среда беше обсъден този въпрос за постигането на целите в зам в рамките на зададения график. Знаете, че всяка промяна изисква одобрение от съвета, а това изисква доста продължително време. Е, новоизбрания председател на комисията заяви е, намерението за внасяне на нови предложения за климатично законодателство. Ние напреднахме и по дългосрочната стратегия, предложена от комисията преди около година, и тя беше широко популяризирана на срещите в Катовице и Нью Йорк. Така ние излизаме а, на пътя за а, въглеродно неутрална Европа към 2050 година. Комисията и новия председател разбират много добре колко важно е да има подкрепа по места от местните субекти, училища, предприятия, без никой да бъде пренебрегван, за да можем да постигнем целите за пълно приобщаване към 2050 година. А сега по проекта за резолюция във връзка с Синтяго гледаме положително на необходимостта от изясняване на позицията в Сантяго – в Катовице много се говори за необходимостта от прозрачни е, правила и решителни действия, но остана открит въпроса за мерките по член 6. За нас това е приоритет. Трябва да се погрижим да не компрометираме екологичната е, цялост е, на нашата позиция. Това е изключително важно, а и така посочено в парижките е, споразумения. В Сантяго също ще се обсъди механизма за е, възстановяване на е, щети, плана за действие. Домакините искат да се включи и темата за океаните, по която Европейския съюз ще участва много активно. Няколко оратори говориха за авиацията и корабоплаването. Позицията на Европейския съюз е съвсем ясна. Ще направим всичко възможно да отстояваме постигнатото в нашето законодателство, да не отстъпваме от амбициозните е, цели за намаляване на емисиите, без е, предубедено е, да изпреварваме договореностите е, във връзка с е, търговията с емисии. Бихме искали да работим и съвместно с ИКАО, за да можем да се договорим за дългосрочни цели. С Международната морска организация също работи много упорито за постигане на договореност към 2023 година. Подготвят се насоки и ще видим как новия състав на комисията ще се вземе с всички тези задачи. Благодаря. Благодаря за разясненията. И за да приключим по тази тема, искам да ви напомня какви ще са следващите стъпки. Крайен срок за внасяне на изменения е 2 октомври, 11 часа сутринта. Гласуването в парламентарната комисия ще е на 6 и 7 ноември и през ноември, втората ноемврийска сесия – ще се гласува в пленарната зала. това ще е първа възможност за новия състав на парламента да изрази ясно отношение по изменението на климата. Ние в момента разработваме зелената договореност зеления курс, който трябва да възприеме Европейския съюз и затова е много важно всички да участват в дискусиите, когато гледаме предложените изменения и гласуваме през ноември. И така последната ни тема днес е обмен на мнение с комисията по втория план за действие за борба с незаконната търговия с тютюн по искане на координаторите. Първоначално беше внесено от групата на социалистите и демократите. Първо искам да дам думата на представителя на ОЛАФ, Георг Хомблинг, за 10 минути. И ако няма нищо против групата на социалисти и демократите, ще ви дам думата и на вас да обясните какво обоснова включването на тази тема по ваша инициатива. Нека първо чуем Олаф. Thank you, Chair. Good afternoon. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. В ОЛАФ аз отговарям за политиките по тютюна и митническите политики. Благодаря на господин председателя за това, че ни покани, за да обясним докъде сме стигнали с плана за действие и как се борим с незаконната търговия на тютюн. На второ място искам да обясня какво прави Европейския съюз от доста време насам и особено активно сега. Преди да навляза в темата, нека накратко спомена, че Както знаете, Олаф се занимава с разкриване и превенция на измамите с европейски средства. Олаф има и разследващи функции, но Олаф е и служба на комисията и именно в това си качество съм днес при вас. Нека кажа защо от гледна точка на комисията е много важно да се борим с незаконната търговия с четюневи изделия. Има три причини за това. На първо място, да накоплаците губят много пари заради незаконната търговия. Смятаме, че Става дума за 10 милиона евро годишно, които се губят като пари на данакоплаците, тъй като тези продукти не са обложени. Освен това, ние увеличаваме цените, за да се грижим за здравето на хората и всъщност незаконната търговия противоречи на тази цел. На трето място при незаконната търговия има и някои проблеми, свързани с безопасността. Незаконната търговия с тютюневи изделия е един от най-важните източници на организираната престъпност. Радвам се да отбележа, че Олаф и комисията още и при предходния мандат се бориха активно с незаконната търговия с тютюневи изделия. Ще продължим да го правим и за напред и очаквам съвместната ни работа заедно. Нека кажа какво се прави в Европейския съюз, от митниците, от полицията. Всички те се опитват в максимална степен да изтеглят тези продукти от пазара. Напоследък имаме една стабилна тенденция за задържане на 3 до 4 милиарда цигари годишно. Олаф подкрепя тези дейности. 500 милиона цигари годишно се конфискуват от държавите членки с подкрепата на Олаф. Има и други явления, които наблюдаваме при тази незаконна търговия. Има две тенденции, които са важни за нас. На първо място виждаме, че има изместване на незаконната продукция отново в Европейския съюз. Не става дума за контейнери от трети страни, които влизат незаконно през границата, а за продукти, които се изработват в Европейския съюз. Мога да ви дам и някои примери. Миналата година през март в една от западните държави членки беше открита голяма фабрика за такива изделия. 4 милиона тона тютюн беше открит в тази фабрика и също така Става дума за 25 000 цигари на час като производство. Има още един пример, отново в западна държава, членка от октомври миналата година. Виждате и снимката 4,5 тона суровина. Беше открита на място, бяха изети 7 милиона цигари, бяха задържани 7 лица. Има още една втора тенденция. Контрабандно влизат не само цигари, но и тютюн, който се използва отново без да се заплаща таксата. Това накратко е ситуацията днес как откликват съответните органи в държавите членки. Ние започнахме да работим преди няколко години, излязохме с Истанбулския план за действие. Две години по-късно комисията изработи стратегически документ, в който очертаваше своите цели. Тази стратегия доведе до план за действие за следващите 4 години. Докладът за напредъка по този план отбелязва, че въпреки мерките, които се вземат от 2013 година до сега, предизвикателствата си остават същите. Като тази незаконна търговия е много опасна за общественото здраве, финансите и сигурността. Вторият план за действие от 2018 година надгражда над постигнатото от първия. Цялостната стратегия от 2013 година си остава все така актуална от наша гледна точка и мисля, че това се споделя и от държавите членки – Единствено, когато имаме стриктно изпълнение на митническите норми и добре разработена рамка от политики, когато имаме вътрешните и външни мерки, тогава ще постигнем успех. Вида политики, от които имаме нужда, трябва да осигурят една сигурна верига на законен законни доставки и борба с незаконната търговия. Кои са ключовите елементи от новия план за действие? Ние сме набелязали няколко нови измерения, които трябва да се добавят на първо място и това е много важно постижение за Европейския съюз. Сега имаме специална конвенция за контрол. Това е тъй наречения протокол към рамковата конвенция за контрол на тютюна. Мисля, че е важно да се отбележи, че ние имаме водеща роля, като този протокол влезе в сила през септември 2017 година. Той е ратифициран от 32 страни и всъщност това е основен стълб в политиката в тази област. Освен това, имаме двустранни споразумения с различните транзитни страни. Това също е много важно. Добавяме и фокус върху входните материали, защото, както ви казах, имаме незаконна продукция в Европейския съюз, която е възможна само когато има достъп до ключови входни материали – има и още нещо. Ние трябва да мислим за черния пазар като пазар, в който има търсене и предлагане. Следователно, има какво да се направи в ограничаване на търсенето, осведомяване на потребителите. И тук работим с колегите от здравните отдели. Може би трябва да обърна специално внимание на 5-6 от точките в този план за действие. Имаме 50 такива точки. Необходимо е да спомена поне 6 или 7 от тях. На първо място водещата роля на протокола, който вече е вляза в сила. Ние активно насърчаваме и от страните, които не са ратифицирали протокола, да го направят. На второ място трябва да запълним пропуските в двустранните отношения, особено с съседни страни. Има една конкретна страна, с която по някакви причини ние нямаме митническо сътрудничество. Трябва да се види какво може да се направи. На трето място – трябва да помислим какво да направим с производственото оборудване в Европейския съюз. Може ли то да променя своето местоположение безконтролно? На четвърто място, необходимо е да се инвестира в компютърни инструменти, които помагат на митническата работа и трансграничните анализи. На пето място необходима е независима лаборатория за тютюневите изделия, в която да се прави анализ и накрая имаме проучването Евробарометър от юли 2019 година, което показва какво е отношението на обществеността. Ние имаме и служители за връзка по света, това е основното, което правим, господин председател. Виждам, че нямам повече време, но ще отговоря на въпросите. Благодаря ви. Членовете на комисията ще получат вашите слайдове. Започваме с господин Гонсалес, тъй като знаем, че тази тема е поискане на координатора на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Много беше интересно това изложение. Много беше интересно всичко, което ни разказа представителя на ОЛАВ по протокола, включително и разкриването на незаконните фабрики в рамките на Европейския съюз. Мога само да ви поздравя за това, че сте ги открили, но виждаме, че проблемът е много сериозен. Протоколът също помага. Сега вече имаме този протокол, който дава възможност да се контролира незаконно произведените тютюневи изделия. И това, според мен, е добър знак. Така че трябва да бъдем по-уверени и трябва да положим и по-големи усилия за да обявяваме вредите от този незаконен тютюн. Защото това са вреди за здравето, но също така и непредвидими вреди, тъй като не знаем какви са съставните вещества, да не говорим за загубите за данъчните отдели. Всичко, което е направено, е много важно. Още по-важна е борбата с незаконно търгуваните тютюневи изделия. Аз самият се питам следното. Напоследък в САЩ знаете, че има големи притеснения, че електронните цигари водят до смъртни случаи. Не се знае все още причината за тези смъртни случаи, но понякога се прави връзка с това, че може би е бил употребяван незаконно произведен тютюн за такива устройства. Не е изключено това да е причината за определени синдроми и съответно за смъртните случаи. Вие установили ли сте нещо подобно в Европа? Мисля, че темата е важна и трябва да я проследим. И ако има проблем, вече трябва да се обърнем не към ОЛАФ, а да помислим за законодателната рамка в Европейския съюз. Затова ме интересува вашата позиция. Дали сте се натъквали на подобен проблем, откакто протоколът е в сила? Благодаря. Има ли други въпроси? Преброих до 3 и сега закривам списъка, след което ще дам думата на комисията. Можете да дадете отговори на поставените въпроси от господин Гонсалес. Много благодаря. Благодаря на господин депутата за подкрепата за протокола. Ние сме напълно съгласни. Този протокол е ключов инструмент в международен мащаб и би трябвало да доведе до напредък в борбата с незаконната търговия на тютюневи изделия. От гледна точка на контрабандата и данъците е ясно, че обект на контрабандата са най-вече цигарите – и напоследък тъй наречения water pipe tobacco или тютюн за наргилета. Като причината за това е, че тук данъците са огромни и следователно контрабандата е много печеливша. При сходни изделия, които и вие споменахте, печалбата не е толкова голяма, но тъй като ние нямаме еднакво облагане в целия Европейски съюз, не виждаме изделията за електронни цигари да са обект на същия вид контрабанда. Предполагам, че госпожа Емили ще ни каже повече за електронните устройства. Благодаря. Мисля, че при електронните цигари ние следим много внимателно какво се случва в САЩ, но също така и в други страни по света, които вече предприемат действие. Комисията никога не е казвала, че електронните цигари са безопасни. Комисарият Ендрукайти всъщност се е произнасял неведнъж по тази тема. На европейско ниво ние имаме директивата за тютюневи изделия, която съдържа доста норми, електронните цигари трябва да изпълняват същите изисквания, що се отнася до максимални нива на никотин и така нататък. Така че мога да ви уверя, електронните цигари подлежат на стриктен контрол. До сега нито една държава членка не е докладвала подобни случаи. Ние разпратихме имейли, в които питаме дали са установени такива случаи, дали държавите членки са предприели действие или възнамеряват да го направят. Що се отнася до един от големите въпроси е дали да се забранят някои видове вкусове на електронните цигари – това е национално правомощие, което е в рамките на това, което ще реши държавата членка. Благодаря. Мисля, че приключихме с размяната на мнения. Благодаря ви за информацията, която представихте в Европейския парламент. Темата е много важна. Хубаво би било да присъстват повече членове. Извинявам се за това. Много ви благодаря. Ще се видим отново утре сутринта в 9.30 часа. Имаме закуска 8.30, 9.30 започва заседанието. Благодаря ви.